на днешната сесия. От протоколите от предходното заседание е, са на ваше разположение. Имате ли коментар? Няма такъв. Приемам ги за одобрени. Бих искал да ви информирам, че утре